Dear speakers, dear colleagues, dear participants. Уважаеми колеги, нека започнем. За мен е чест и удоволствие да ви приветствам на този семинар, организиран, организиран от Комисията по съдебни въпроси, а именно – общи стандарти в гражданския процес. Имаме доклад по собствена инициатива, докладчик е господин Радев. Това е доклад със същото заглавие по същата точка. Преди да дам думата на докладчика за въведителни слова, искам да ви кажа нещо практическо. Искам да ви информирам, че преводът е предоставен на пет езика – френски, немски, английски, полски и български. Така че, моля ви, знайте, че този семинар се предава по интернет, а сега давам думата на господин Радев. Господин председател, уважаеми колеги, скъпи гости, уважаеми дами и господа! За мен е удоволствие да бъда с Вас днес тук на откриването на този важен за бъдещето на европейските политики в областта на гражданското производство форум. Благодаря на господин Свобода, че откри днескашния workshop и че не намери време. Голяма чест за нас е, че той е днес тук и откри този workshop. Гражданското производство е неразделна част от правната система на Европейския съюз. Една от задачите на Европейския съюз е да развива европейското пространство на правосъдие въз основа на взаимно признаване на съдебните решения и взаимно доверие между съдебните органи в различните страни от Европейския съюз. В едно европейско пространство на правосъдие гражданите трябва да бъдат в състояние да устояват правата си навсякъде в Съюза. Както знаете, с премахването на екзекватурата се улесни свободното движение на съдебни решения между държавите членки. В тази връзка взаимното доверие между съдебните органи на различните държави членки е от изключителна важност. От правна гледна точка обаче взаимното доверие предполага, че националните съдебни системи в Съюза възприемат една от друга процедурни правила – като така се гарантира справедлив граждански процес. Когато имаме гарантирана защита на правата на страните в процеса, имаме по-голямо доверие между държавите членки, което служи за по-голяма правна сигурност. Така се предоставя достатъчна стабилност и предвидимост на гражданите и предприятията в Съюза. Ролята на правилата за гражданско производство в Европейския съюз е отразена в договорите но значителна част от законодателството на Европейския съюз в областта на гражданското производство е приета на различно правно основание от това за съдебното сътрудничество по гражданско-правни въпроси. В тази връзка в началото на годината вече беше представен работен документ, в който се анализира подходящото правно основание, на което би могъл да се опре бъдещия законодателен доклад по собствена инициатива – за определяне общи минимални стандарти за гражданското процесуално право. Различаваме две разпоредби, които биха могли да бъдат използвани. На първо място е общата разпоредба на член 114 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която се счита за подходяща при условие, че приетите на равнище на Европейския съюз мерки имат за предмет установяването и функционирането на вътрешния пазар. На второ място е специалната разпоредба на член 81 от договора за функциониране на Европейския съюз, който се предвижда, че на Европейския съюз се предоставя правомощието да засилва съдебното сътрудничество по гражданско-правни въпроси с трансгранично значение. Констатираме, че действащата регулаторна рамка за гражданско производство, установена от Европейския съюз, е фрагментирана и често липсва последователност. Някои аспекти на гражданското производство са регламентирани, докато други са оставени на националните правила и практиките на Гражданския процесуален кодекс. Има проблеми с въвеждането и практическото прилагане на съществуващите стандарти. Освен това, значителен проблем с настоящите правила на Европейския съюз, засягащи гражданска процедура, като процедурата за искове с малък материален интерес и други подобни инструменти – е, че тези правила са слабо познати и се използват неефективно. Дискусията върху общите минимални стандарти в гражданския процес включва няколко важни въпроса. Това е законодателната компетенция на Европейския съюз, законодателната форма, която може да бъде използвана, обхвата и практическата приложимост на общите минимални стандарти и тяхната същност. Сигурен съм, че за да получим отговор на всички тези въпроси, ще е необходима още по-широка дискусия както на ниво Европейски парламент и Европейска комисия, така и на национално равнище, между правителствата на държавите членки и основните заинтересовани страни – потребителите, бизнеса, юристите и учените. Надявам се на днешния форум да чуем мнение на голяма част от участниците в тези процеси, за да можем да изработим този законодателен доклад по собствена инициатива на Европейския парламент. Няма да отнемам повече време. Очаквам с нетърпение да чуя вашите експертни мнения, бележки и препоръки. Благодаря ви. Uh, thank you, Mr. Radev, for your opening uh, remarks. The first panel Uh, that we are entering now into is called um, Благодаря, господин Радев, за тези а, първоначални бележки, с които ви открихте. Първия панел, а, който а, ще се а, спре а, на, нашият, на нашата тема за а, хармонизираните правила за гражданско производство. Има в него три, трима оратори. Първо ще дам думата на господин Бъркхард Хес от Института Макс Планк в Люксембург. Господин професор, имате 15 минути за вашето изказване. Благодаря. За мен е голяма чест да говоря по тази тема пред вас.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 а тук става дума за два, две измерения на гражданския процес. От една страна говорим за координация по смисъла на член 81 на договор от, е, за функционирането на Европейския съюз. Тук става дума за, за хоризонтално координиране, за свободното движение на съдебни решения, за трансграничния аспект. И има освен това една вертикална, но измерение на гражданския процес, а именно тук става дума за това, че правото на Европейския съюз трябва да бъде приложено във всички държави членки. Та, това измерение на европейското право се основава именно на член 114 от договора за функционирането на Европейския съюз. Европейският съюз е предвидил и е използвал различни възможности за това как може да се регулира процесуалното право. Аз вече казах, в рамките на съдебното сътрудничество става дума за координирането на националните процесуални системи с класическите средства, а именно признаване и свободно движение на съдебните решения и международното им признаване, но имаме нужда от повече, а именно имаме нужда от минимални стандарти или пък може би трябва да мислим за отделни процедури в гражданското производство. Ще се върна след малко на този въпрос, но смятам, че един основен проблем, който трябва да осъзнаем е, че имаме нужда от една емпирична основа, за да знаем дали нашето предположение е правилно, а и, и, и за да знаем как най-добре да процедираме, дали да имаме една отделна процедура или да имаме минимални стандарти, за да може да укрепим взаимното доверие между държавите членки. в Макс Планке институт в Люксембург. Работим в момента над изследване, поръчано от Европейския съюз, кое, което, което изследване се занимава именно с този въпрос. Въпросът е до каква степен има разлика между отделните национални системи, до каква степен се признават и до каква степен се осъществява свободното движение на, на, на съдебните решения. Ние правим проучвания във всички 28 държави членки. Имаме докладчици от държавите членки, които дават и своя практически опит. Ние използваме именно този подход, за да съберем колкото се може повече информация. От една страна, ползваме информация от централните бази данни на държавите членки. От друга страна имаме онлайн анкета. Онлайн анкета, която се старае да събере мненията на всички експерти, които действат в областта на гражданското право. Нас ни интересува как е организиран гражданския процес в съответните държави членки. И онези, които искат да говорят повече и са съгласни да говорят с нас лице в лице, биват поканени в Люксембург. В заключение ще преценим до каква степен във, всеки, <clears throat> във всяка държава членка а, европейското право е приложено и е заложено в национални, и отразено в националните инструменти. Сега, за да ви дам една обща идея докъде сме стигнали. От три месеца имаме онлайн анкетата. Е, обърнали сме се директно към заинтересовани страни. Имаме 650 отговори, но <clears throat> не от всички, а главно от тези, които се занимават с европейско процесуално право. Очакваме около 1500 отговора до края на годината. Виждате първите ни резултати на този слайд. Когато попитаме хората, които се занимават с, гражданското, с европейското гражданско право, ако когато ги попитаме с какви трудности се сблъсквате в националния контекст с приложението на европейското право в национална почва, когато вървим отдолу нагоре, отговорът гласи, че най-големият проблем е достъпа до документи и изпращането на документи. Това изпращане не е достатъчно бързо. Това не ни из, из, из, изненадва. Има проблеми с чуждите езици. Друга тема е несигурността. По отношение на разходите при споровете, значи не само, че има проблеми да водя процеса си в, в чужда езикова и културна среда, но аз не знам дали ще ми бъдат покрити съдебните разходи. И освен това има и проблеми с доказателствата, в, особено в трансграничен контекст. Е, малко се използват, малко се използват инструменти като видеоконференции е, и конференции и достъп до електронни документи. Мисля, че това са интересни заключения, интересни резултати и се вижда, че има проблеми, които трябва да се артикулират. Това са проблеми, които а, особено засягат хора, които работят в трансграничен контекст. Извинявам се, че а, презентацията ми върви прекалено бързо, отколкото аз бих искал. Но сега ще се спра на следния отговор, а именно. Питахме, до каква степен има фрагментиране на правото на Съюза? До както в трансграничния е, граждански процес, така и в областта на защитата на потребителите. Помислете само е, за различните дефиниции на потребител в различните директиви. Това, например, е пречка за прилагането на общностното право в националното законодателство и хората казват, да, това е основен проблем. Трябва да има по-голяма съгласуваност. И мисля, че много сме постигнали, но за съжаление не е достатъчно. Това, което сме постигнали, трябва да го консолидираме, защото тогава то ще бъде и по-добре приложимо. Това е една огромна задача при нас. Затова в края на своя доклад искам да задам следния въпрос. Какви биха били възможните альтернативи на европейското правораздаване? Много важно, според мен, е да осъзнаем, че не може просто да прилагаме процесуални правила, защото тези правила много често не се познават и не се прилагат съответно, защото те не отразяват националните правила. Те нямат видимост. Ето, например, разпоредбата за искове с малък е, материален интерес. Е, тя отразява всички проблеми. Ето, например, искам да кажа следното. Трябва да се съсредоточим не само върху процесуалните правила, но, върху, но и върху онези, които ги прилагат. Имам предвид е, съдилищата. Европейският парламент, е, извинявайте, Европейският съюз няма компетенции тук, но има следната ситуация, която трябва да ни накара да си помисли много сериозно. Къде всъщност се случват трансгранични спорове? Отговорът е съвсем е едно, е еднозначен. В Лондон. В, в Лондон има по 50% от споровете, те включват чуждестранни страни по делата. А в областта на търговските дела в Лондон има поне една чуждестранна страна при споровете. Защо е така? Защото ам, и съдиите, и заинтересованите страни са създали една практика, която, е, която е много продуктивна. Хората избират специално Лондон, където да проведат своя процес. Например, когато става дума за спорове по отношение на картели, избира се Лондон. Там, там т.е. в Лондон, Както в последно време и в Холандия се водят все повече международни процеси. В Германия, например, процентът на международните процеси е под 2%. Под 2%. И аз си задавам въпроса, какво да направим, за да няма такива конфликти между съдебни площадки, така да се каже правораздавателни площадки. И отново моят въпрос е дали трябва да създадем специална процедура за разрешаване на такива спорове, международни спорове. А, това е една възможна альтернатива. А, може би трябва наистина да създадем европейски търговски е, съдилище с съдии, които имат съответния опит, съответните компетенции, съответните езикови познания. Тогава тези съдилища ще могат да прилагат европейското общностно законодателство. Имам още две кратки точки. Най-напред, това, което според мен е много важно и това, което сме видели при защитата на потребителите, това е европейски законодателни актове, техното предложение чрез незадължителни инф, е, инструменти. И тук Европейски институт по право е много, е, играе много важна роля. Е, той може да поощри държавите членки да проведат съответните реформи. И ако се види, че тези реформи не действат, то тогава е, европейският законодател би трябвало да се опре на най-добрите практики в Съюза. Ние имахме този подход, приложихме го в извънсъдебното решаване на, на спорове и мисля, че той се приема добре на национална почва. Но, дами и господа, трябва да внимаваме на едно място. Тези незадължителни правни актове и препоръки трябва от ваша страна да почиват на ясна регулаторна концепция. В този смисъл препоръката на комисията, според мен, е спорна а, препоръката за а, колективна защита. Тук се прехвърлят, обобщават много хетерогенни концепции. Това няма да подобри правната среда и правната сигурност. Защото една държава ще си избере един от аспектите, друга държава други аспекти. Това не е добре. Благодаря ви за вниманието. Тук ще приключа. Thank you very much, professor. Благодаря, професор Хес, за вашия доклад. Вие бихте били прекрасен член на Европейския парламент, защото не използвахте 15-те минути, които ви бяха дадени. Благодаря ви. А сега може да продължим, като приветстваме госпожа Беатрис Тезе. Дезей, ако правилно произнасям името. Ако не, извинете ме за произношението. Член на, Европейския, е, на Европейската комисия по частно право на правното общество на Европа. Имате 15 минути, госпожо. Заповядайте. А тук Здравейте на всички. Ще се опитам и аз като професора така добре да спазя времето. На първо място съм съгласна с него по някои от елементите. Затова а, накратко започвам с а, а, кратко представяне. Аз съм адвокат, регистриран в адвокатурата във Франция и в, в Париж и в Берлин. И имам кабинет в Франция и, ще, и съм представител на нашата организация с цел да включа някой от нашия опит в нашето мнение. Ще започна, разбира се, с моята собствена гледна точка. Дали е необходимо да се сближават гражданските производства в Европа, какви правила са необходими за това и по какъв начин. Първата констатация е, че най-общо държавите членки в Европейския съюз имат гражданско производство, което функционира по най-различен начин и включва различни е, елементи и производства, включително трансгранични. От гледна точка на европейските адвокати е, няма нито е, желание, нито възможност реална за пълно еднаквяване на всички производства, които съществуват навсякъде в Европейския съюз. Това е нито желателно, нито възможно, защото от една страна има много различна историческа е, исторически контекст. Също така има в различните държави членки различни специфики. За нас обаче е, също така, някои от хармонизациите не са проработили много добре. Професор, професор говори за исковете с малка стойност и наистина много от адвокатите, с които аз контактувам, са съгласни с това. Но за нас някой сближаването и хармонизирането на някои от принципите, особено в областта на трансграничните елементи, би било подходящо и е, така е, ще се подобрят и системите в някои държави членки. Системите, които използваме, т.е. инструментите, които е, използваме много често е Брюксел 1, Брюксел 1А и други инструменти, които ни помагат са също така в областта на частноправната международна сфера. И така, за какво говорим точно, когато става въпрос за а, гражданско производство? Това не е само един вид производство. Става въпрос за различни области от търговско-правната област, а, за семействата, за а, унаследяване, условия за а, работа, също закупуване на имоти, патентни, страхователни. Всички тези области могат да бъдат обект на една гражданско-правна едно гражданско-правно правно производство. И а, първоначално а, говорихме само за трансграничните търговски а, производства, но а, в същото време, е, ако целим обединяване на всичките тези е, видове производства, би било много е, сериозна задача. Имаме също така и различни видове съдилища. Имаме съдилища с един единствен съдия. Имаме в различните системи, системи по няколко панели с а, съдии. Имаме и а, с а, професионален, професионална специализация съдии, да речем във Франция. Има такива видове, има такива, които а, има и системи, в които това не съществува. Така че не е необходимо абсолютно всичко да се хармонизира в тази област, тъй като се запазва една, едно разнообразие в различните видове производства. Също така имаме най-различни видове страни било то а, семейства или а, жертви на инциденти, журналисти, работодатели, работници и така нататък. Безкрайна е, а, безкрайни са възможностите. Много се радвам, че а, професора вече говори за своето изследване, а, защото а, ние също смятаме, че е необходимо да се инвентаризират а, самите граждански производства и съответно необходимостите, нуждите за страните в тези граждански производства. И а, една друга наша констатация е, че а, подобряването на съдебната система преминава и през а, развиването на финансовите средства, които се предвиждат за съдилищата а, и също така с а, а, нужните средства и за различните професионалисти, било то магистрати, експерти и така нататък, които участват в а, а, производството. Като а, адвокати ние сме запознати с а, много. А, условия, правила, регламенти, с които трябва да се запознаваме, които трябва да спазваме. И защо всичко това е, е, изключително много осложнява нашата задача. На следващо място искам да говоря за регламента който наистина е много важен за трансграничните производства 1393-2007. Също така Брюксел 1А. Това са наистина инструменти, които ползваме, но те биха би била добра идея да се подобрят, но искам да подчертая, че става въпрос единствено за изменение, подобряване на тези правила. Не става въпрос за създаване на ново законодателство или пък налагане на допълнителни правила в допълнение към тези едно, Брюксел 1А работи добре в много от своите части, елементи, които са много важни за нас по отношение на трансграничните граждански производства. Няколко а, примера за трудностите, които срещаме или всъщност това, което ние като адвокатури бихме апелирали да се подобри. В самото начало, когато започва едно производство, винаги е подобно приема се някаква преписка, започва се едно досие, събират се доказателства, включват се свидетели и, или други документи, изслушване в зала и така нататък. Но, както се казва, дяволът се крие в подробностите и тук откриваме много разлики. На първо място, самата организация организация на производство в Германия, да речем, защитника има а, две седмици а, за като срок, който може да удължи с допълнителни три седмици. След, след това а, може да представи някакви заключения и с допълнително удължаване. След това имаме а, също и решения за сроковете, в кои, които могат да работят. Във Франция, да речем, има 15 първоначални дни и след това има и слушвания, ако да речем, не се представят заключения от една страна, имаме 2 месеца, дори 6 месеца, докато се предоставят заключение и констатации от страна на а, едната страна, което позволява пък на другата страна да продължи допълнително. След това имаме и възможност да се а, а, успорват правомощията и компетенциите. Понякога има а, а, производства, които продължават две години само с спор за а, правомощията. Така че а, фиксиране на, на сроковете или календара би било една задача много трудна, така или иначе. В а, а, Белгия знам, че има такава добра практика да се решава, да се фиксира продължителността и сроковете в рамките на процедурата в самото начало. Също така, понякога гражданския кодекс а, предоставя в някои от държавите на някои от страните, ако са в чужбина, допълнителни срокове, допълнително време, в, в което се предвижда. В него по него се предвижда и превод, но цялото производство се провежда на е, езика на държавата член, на съответното съдилище и е, непрекъснато има е, усилие за интегриране на а, елементите от производството а, на а, език различен от а, а, основния. В а, Франция няма предвидено по принцип такова удължаване, но може да се поиска. В Германия изобщо няма такава практика. А, и в някои други места има само малко удължение, което може да се иска и просто в него трябва да се справи страната, колкото и да е трудно с преводите и така нататък. Също така от тук произвичат различни санкции, наказани глоби за закъснение, ако няма спазване на сроковете. В Германия да речем, съдията може да каже, дори не се приемат тези заключения, ако те не са предоставени във време. Във Франция в общи линии е възможно да се подадат преди, вечерта преди самото изслушване в зала. на други места изобщо могат да не се приемат и това забавя производството за да може да се даде възможност и на другата страна да се защити. Също така в Германия има известни смягчаващи условия, но ако искането ви е обосновано, е възможно да получите решение дори няколко седмици по- късно, ако всичко е подготвено както а, трябва, без изслушване и така нататък. Да речем, във Франция изобщо не е възможно подобно а, нещо, колкото и добре да е подготвена а, позицията и така нататък. Това във Франция никога не, почти никога не се случва. И така, това е една възможност, която съществува а, спрямо гражданския кодекс в гражданско-процесуалния кодекс във Франция, но никога не се използва. Ето това е една възможност, която бихме могли да използваме, една добра практика, която а, е по-добре да се използва, отколкото нещо да се хармонизира. А, съжалявам, че ще пресроча с няколко минути със своето изказване. На следващото място е как протича производството в зала. Проследявала съм такива не, карат, не веднъж. От самото начало съдията има цялото досие с всички на двете страни с всички тему елементи. И така съдилището може да се запознае достатъчно добре с цял, цял, целият контекст, да даде и предварително гледище е, и да каже, да речем, според мен няма как да се случи това, което си мислите, не искате ли да подходите по друг начин. Това е в Германия. Във Франция първоначално подавате иска си без допълнителните документи, след което искате а, и съответните а, допълнителна а, информация и всичко останало от а, другата страна. А, и едва две седмици преди а, самото изслушване съдята про, а, получава допълнителни ните документи. Това за мен е абсурдно, но за съжаление именно а, така протичат във Франция нещата и понякога а, именно заради това а, отвън хората остават с а, впечатление, че е много трудно човек да се защити във Франция. Имам още три допълнителни примера а, от опита как се приемат и третират доказателствата. Имаме регламента в това отношение, с който, честно казвам, не си слушам кой знае колко. Знаете, че има разлика между различните държави и членки и също така става въпрос за съвсем различни видове доказателства. В а, а, Германия могат да се привлекат свидетели, свидетели. Във Франция също има такава възможност, но почти никога не се случва привличането на свидетели, изслушване и така нататък. И в крайна сметка делото се разглежда, когато е възможно за съдията, съдията да назначи експерт по техническите въпроси. И именно експерта разпитва различните страни и а, решението се взима на а, основата на експертния а, доклад. И а, има и, макар да има и други елементи от а, доказателствен характер, в крайна сметка решението в голяма степен се взима на базата на този доклад на експерт доклада на експерта. Съвсем на а, бързо по мерките за съхранение и а, също искам да засегна и нещо, което според мен е много важно. Раз, разликите в гражданското производство. Почти във всички държави, доколкото съм запозната, има възможност в рамките на производството между основните страни да а, а, се а, говори за гаранции и за изплащане на гаранции и когато се взима решение за такива гаранции, това е в рамките на същата същото производство. Така се случва в Германия. За съжаление, а, а, обаче трябва да се инициира допълнително паралелно производство, в което се взема решение за а, тези гаранции. Според мен това е нещо, което действително си заслужава да се хармонизира и по този начин би се подобрило гражданското производство в Германия, което вече е на доста добро ниво, според мен. И последно, още нещо за таксите и плащанията в рамките на производството. В някои държави има, в други няма. В Германия а, има такива такива, да речем, ако трябва да речем, искате от съда да отсъди глоба от 200 000 евро за във вашето дело, то тогава вие трябва да депозирате 5000 в съда. Има и други примери, в които става въпрос за плащанията и таксите, за юристите, за адвокатите и всичко това се развива в времето, но поне с известна яснота. За съжаление, във Франция няма а, никаква яснота от самото начало и а, дали изобщо, да речем, някаква такса ще бъде наложена. жена. Е, и е, според мен това е област, която се заслужава да бъде хармонизирана, подобрена в рамките на трансграничните производства и също така при положение, че условията са е, различни в държавите членки, макар да изглежда това като една подробност, мисля, че е много важен етап, в който можем да гарантираме доброто правосъдие като европейски адвокат, ето така виждам аз нещата и е много важно в никакъв случай да не създаваме допълнителни условия, допълнителна регламентация от съществуващата вече. Също така е а, е, важно да знаем, че има области от а, е, производството, които няма смисъл да се хармонизират и а, е, също така а, да а, използваме възможности, които са част от така нареченото меко право, soft law или които не са правно обвързващи и също така по-скоро да говорим за сближаване на добри практики и а, там, където е а, удобно да има а, хармонизация да го направим наистина като в много голяма степен се консултираме с професионалистите от областта. Благодаря. Uh, uh, Благодаря ви, госпожо Десе, за вашето изложение. Третият оратор е госпожа Алексия Хенгъл. Тя е Консулт в Чамбърс. Тя ще представи становищата становището на малките и средни предприятия. Госпожо, имате на разположение 15 минути. Благодаря ви. Преди всичко искам да кажа, че Юро Чамбърс е обединение на търговските камери в Европа, така че ние представляваме търговските палати и по-специално малките и средни предприятия. Трябва да кажа, че ораторите, които се изказаха преди мен, казаха много интересни неща, но тъй като разглеждам нещата от гледна точка на малките и средни предприятия, искам да кажа, че те биха се изгубили в тази информация. Да, аз разбирам, че всичко това е много полезно. Съгласна съм с госпожа Дезе, че не трябва да налагаме ненужна тежест, не трябва да имаме при покриващи се инструменти, но това, което е от интерес за малките и средни предприятия е, когато те се обръщат към съда да защитят своите права, колко ще им струва. Това е особено при трансгранични дела и също така за тях са много важни езиковите бариери, защото това е също един много важен проблем и ако има правна неяснота, тя често съществува, както в процесуалното, така и в материалното право, колко, например, малките и средни предприятия могат да разчитат да възстановят от изгубените от тях средства при трансгранични дела. Например, за предприемачите – една сума от 10 000 евро, ако говорим за немски предприемач, който иска да получи тази сума като обещетение в Испания, тази сума всъщност не си струва усилят, защото трябва да се платят разходите за адвоката, съдебните разноски и много често тези разходи са повече, отколкото сумата, която би искало малкото и средно предприятие да си възстанови или да получи като обещетение. Ние в Eurochamberс и искаме да се използват механизми за альтернативно решаване на споровете. Съществува такива методи и има средства за хармонизиране не на гражданското производство, но има възможности да се използва хармонизиран подход при осигуряване на достъпа до правосъдие. Медиацията – е средство, което е много важно за предприемачите и малките и средни предприятия, защото ясно е, че разноските ще са много по-низки, отколкото разходите по съдебно производство, защото освен това вие може да преоделеете проблема с езиковите бариери, защото когато избирате медиатор, вие имате възможност да общувате с отсрещната страна в спора на рав на основа, като равнопоставени в това отношение, вие може да решите какъв ще е графика на производството или процедурата по-скоро. Вие ще сте този, който ще решава какво е важно за вас и до какво решение следва да се стигне. Тоест, вие няма да възлагате на няколко други го тези задачи, какъвто е случай с гражданското производство – не можем да сравняваме съдиите и медиаторите. Ясно е, че това са съвсем различни професии. Това, което е важно за медиацията, е също така, че тук имаме поверителност, т.е. предприятията ще се обърнат към медиатора, а не в съда, просто защото проблемът може да бъде много специализиран или трябва да спазва поверителност. Да си представим, например, една фирма, която произвежда определен детайл от един двигател и Например, това е фирма, която е поддоставчик на голяма фирма, производител на самолети. И за това може предприятието да реши дали да се обърне към съда или към медиатор, не само заради разходите, но и заради това да се спази поверителността. Защото, примерно, те искат да запазят в тайно определени обстоятелства. Също така, когато имаме твърде специализирана тема, също така малките и средни предприятия, изобщо предприемачите, предпочитат да се обърнат към медиатор, защото в съда може да има вещи лица, които да са инженери, но инженерите и юристите говорят на различни езици. Докато ако вие се обърнете със същия а, проблем към медиатора, вие може да потърсите медиатор, който да има а, такива познания, докато в съда отново ще кажа, че съдията има съвсем друго образование от един инженер. Разбира се, медиацията не е панацея. Трябва да сме наясно, че дори и в тази сфера Европейския съюз трябва да направи допълнителни стъпки напред. Защо? Защото, въпреки че говорим за хармонизиране на гражданското производство, трябва да отчетем, че медиацията вече съществува. Европейският съюз също така предложи е, законодателство за альтернативното разрешаване на спорове. Ние проведохме едно проучване и видяхме, че има огромна разлика при обучението на медиаторите. В някои страни човек може да упражнява тази професия просто защото заявява аз съм медиатор. В други държави изискването е да се премине през обучение от 500 часа. В някои страни има системи за акредитация, в други няма. Така че ние трябва да говорим и за това, успоредно с нашето обсъждане на гражданското производство. Стои въпроса дали наистина ни трябва хармонизирано гражданско производство. Преди да започнем да предлагаме допълнително законодателство или това, което се нарича меко незадължително законодателство, трябва да попитаме предприятията какви са техните потребности. Защото разбирам, че юристите и съдите по-специално искат да имат такива хармонизирани норми, обаче въпросът е каква ще е ползата на предприятията от това, защото аз изобщо не съм убедена, че предприятията ще извлекат от това полза, поне не в скоро време. Дори когато става дума за искове с ниска материална стойност, трябва да избягваме да създаваме нови инструменти, нови процедури, които може би ще останат само на хартия и няма да се използват в практиката, в реалния живот. Искам само да припомня някои данни, свързани с медиацията и разходите за нея. Това се съдържаше в един доклад на Комисията по правни въпроси на парламента. Не знам дали всичко това е вярно, но все пак тези данни са публикувани от Европейския съюз, така че нека да предположим те са верни, така че заключенията бяха ако Телата биха били заместени от медиацията. 15 милиарда евро биха били спестените средства и времето, което би било спестено е 8 милиона години. Така че може да си представите, ако спестим това време и средства за економиката в Европейския съюз, това ще бъде от полза за всички нас. Да, аз разбирам, че гледната точка на малките и средни предприятия е много различна от тази на юристите, но все пак не искаме нещата да са максимално простени, да няма допълнителна тежест, да няма допълнителни процедури, а да се опираме на това, което вече съществува преди да преминем към хармонизиране на гражданското производство, трябва да помислим, да анализираме какво вече съществува и какво може евентуално да бъде направено, за да се подобри това, което вече съществува и какво може да се направи, за да се подобри сегашното състояние. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо за вашето изложение. И сега последно по място, но не по значение. Давам думата на госпожа на доктор Нели Димитрова Матанска от България Националния институт по правосъдие. Разполагате с 15 минути, госпожо. Председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми колеги, Ах, аз бих, бих искала да основа мнението, което ще изкажа пред вас на идеята, която господин Емил Раде. I would like to touch upon the idea of Mr. Radev reflected in the working document. Хармонизацията, схващана като сближаване на законодателствата на държавите членки, е процес, а не еднократен акт. Този процес, по-моему, е естествен – в дълбоката си същност този процес се основава на общия фундамент на правните системи в Европа, на споделените ценности и политики, на сходствата в економиките на държавите и дори на развитието на правната наука и на обучението, които, по-моему, най-лесно преодоляват границите на отделните държави, а и границите на отделните правни системи. Следва да имаме предвид също така, Широката платформа за сътрудничество, която членството в Европейския съюз предоставя на държавите членки и като резултат от това възможностите за обмен на добри практики и за възприемане на съвременни модели от държавите членки в Европейския съюз, които в последно време модернизират своите законодателства. Бих, да дам, бих могла да дам един конкретен пример с България. У нас от около 8 години а, действа нов граждански процесуален кодекс, при изработването и приемането на този кодекс бе извършено широко сравнително правно проучване и бяха възприяти препоръките на водещи експерти от Германия и Австрия. Сега ние имаме един по-модерен процесуален закон, в който могат да бъдат открити отделни сходни елементи с законодателствата в други държави членки. Така описания кратко процес на сближаване на законодателствата в областта на гражданското производство се ускорява от положителното действие, което имат мерките предприяти от европейския законодател за секторно и хоризонтално еднокляване в отделни специфични области. Ще си позволя да дам един пример, който наистина е частен, но е показателен за ефекта, който могат да имат актовете от правото на Европейския съюз в отделни области. Регламент 848 от 2015 година относно производството по несъстоятелност с трансгранични последици предвижда единен срок за предявяване на вземанията на чуждестранните кредитори, а именно не по-малко от един месец от обявяване на решението за откриване на производството по несъстоятелност в съответния регистр. Това правило е пряко свързано с принципа за равен достъп до съд, и с ефективно изпълнение на съдебните решения. Безспорно, целта на този текст е да се повиши ефективността на производствата по несъстоятелност и да се гарантират правата на чуждестранните кредитори да получат плащане на своите вземания. Но на практика текстът има много по-широк ефект, защото води до уеднаквяване на вътрешните национални процедури по несъстоятелност във всички държави, за които се прилага регламентът. В резултат на това няма да е неочаквано, ако държавите членки предприемат съответни действия, за да изменят процедурите си, така че сроковете и начинът за предявяване на вземанията, посочени в регламента, да се прилагат и за местните кредитори. Съзнателно избрах този пример, защото ми се иска да предизвикам дискусия и по концептуалния въпрос – колко общи следва да бъдат общите минимални стандарти в гражданското производство на територията на Съюза. Дали те трябва да се отнасят само до гражданските дела, или пък следва да обхванат и търговските дела, и делата по несъстоятелност, за които знаем, че се ползват със специален режим от правото на Европейския съюз, а също така и в националните системи на по-голямата част от държавите членки. И така, на този етап от натрупване на интелектуален потенциал, обществени нагласи и политики, намерили отражение в документите и актовете на органи на Европейския съюз, са възможни поне две основни посоки на развитие. Първо, да бъде оставен процесът да продължи да се развива по описания вече естествен начин. Или второ, това развитие да бъде катализирано, ускорено чрез установяване на стандарти в гражданското производство, които са общи за Европейския съюз и да, които могат да служат като основа за сближаване на националните уредби относно гражданското съдопроизводство. Ще си позволя да коментирам значението на общите европейски минимални стандарти в гражданското производство от позицията на националните съдии, тъй като работата ми като заместник директор на Националния институт на правосъдието и дава възможност за пряко наблюдение върху работата на съда и нагласите на съдиите и потребностите от обучение за тълкуване и прилагане на правото на Европейския съюз. Според практиката на Съда на Европейския съюз, съдилищата от държавите членки действат като децентрализирани европейски съдилища. Това означава, че те трябва да прилагат правото на Европейския съюз ефективно – и погледнато от тази перспектива, процесуалните законодателства на отделните държави членки служат като инструмент за прилагане на европейското право. Тоест, въпреки че националните съдилища прилагат своите национални процесуални правила, те трябва ефективно да прилагат европейското право. Без никаква дискриминация. В хода на проучването на нуждите от обучение и при дискусиите в рамките на семинарите, които Националния институт на правосъдието провежда, виждаме колко важно е за националния съдия да се основава на едни общи стандарти и принципи при тълкуването и прилагането на процесуалните норми. Такива стандарти и принципи безспорно можем да намерим в практиката на Съда на Европейския съюз. Но все пак практиката се установява по конкретни питания, тя не е кохерентна и понякога знаем, че съдът а, се а, въздържа от пряко интерфериране в националното законодателство. Поради това считам, че общите минимални стандарти на гражданското производство, ако такива бъдат установени на ниво Европейски съюз, биха били от полза за националните съдии. От една страна, система от такива принципи би служило като основа за по-нататъчна модернизация на националните процесуални закони, която се основава на общи ценности и гарантира зачитане на правата на страните в процеса, независимо пред кой национален съд те ще отправят своето искане за защита. От друга страна, общите минимални стандарти биха били от полза за правоприлагането, защото ще дадат възможност националните съдебни процедури да бъдат осъществявани в синхрон с хармонизираното разбиране за справедлив процес в разумни срокове. Приемането на такива принципи би било основа за по-нататъчно сближаване на националните съдии и за засилване на тяхното усещане за мисията им на европейски съдии. Но също така това ще означава и нова необходимост от адекватно обучение на съдиите по този въпрос. По-моему, би могло да се разчита на участието и на подкрепата на институциите за съдебно обучение от държавите членки на Европейския съюз и също така на Европейската мрежа за съдебно обучение. Такава подкрепа обучителните институции могат да дадат както в процеса на извеждане, дефиниране и посочване на общите принципи на гражданското производство – така и в следващите етапи на обучението по тяхното прилагане. В заключение, струва ми се зауместно да припомня една мисъл, която се приписва на Виктор Юго и която бе цитирана от друг автор по повод въпроса за кодификацията на гражданското материално право в Европа. There is nothing more powerful than an idea whose time has come. Thank you very much for your attention. Няма нищо по-важно и по-интересно от е, една идея, която, чието време е дошло. Благодаря, госпожо Маданска, за вашата презентация. Благодаря на всички колеги, които спазиха времето за изказване. И така, имаме малко време за въпроси и отговори. Естествено, ако колегите експерти искат да зададат въпрос един на друг, могат да го направят. Господин Радев. Господин председател, аз имам а, няколко въпроса. Първите ми са към професор Хес. Мислите ли, че има нужда от хармонизиране и под каква форма да бъде то? И според Вас едни общи минимални стандарти трябва ли да се прилагат само за случаите с трансгранично измерение или да бъдат включени и чисто национални казуси? Съответно, коя правна база, на коя правна база може да стъпим? А също така и един въпрос към госпожа Маданска. Мислите ли, че правните системи биха били готови за приемането на общи минимални стандарти и как мислите, че ще се отрази на правоприлагането в държавите членки? Благодаря ви. Ähm, Благодаря. Искам да отговоря на въпроса с въпрос, какво е всъщност минимален стандарт? Имаме ли дефиниция на минимални стандарти? Говорим ли за минимални стандарти като е, нещо единно, като е, процесуално, като минимални стандарти е, за сроковете за връчването, за набирането на доказателство или пък просто говорим за процедурата и говорим за защита на потребителите. Просто това е много важно. Трябва да дефинираме какво искаме. В момента имаме и двете неща, включени в минималните стандарти. Трябва ни повече яснота. Мисля, че понятието е затова толкова привлекателно, защото е, обхваща много неща, но трябва да знаем на къде искаме да се насочим. Аз мятам, че един от пътищата е така както каза госпожа Десе, да погледнем трансграничните спорове и да видим къде имаме нужда от защита на ищеца, къде имаме нужда от специални защити на ищеца, къде имаме нужда от превод. Например, разбирам, че в че в Белгия, в Валония всички, всички документи трябва да са преведени на френски. В, в противен случай нищо не се случва. Това е страхотно. Това е ужасно, когато се води един трансграничен процес. Аз в момента водя един такъв процес и сроковете за превод са много малки. За това тук трябва да помислим дали да не мислим съвсем целенасочено за трансграничните процеси и да имаме специални процедурни правила, които дават на държавите членки възможност за действие, но ще улеснат го до голяма степен процедурата. Освен това, трябва ни повече последователност по отношение на националните процесуални права. Ето, например, при прилагането на правото за защита на потребителите. Имахме с нашия национален доклад, че заседание в Люксембург преди два дена. И попитахме, какво имате предвид, когато говорите а, е, за, за съдебната практика на Европейския съд. И получихме пет различни договори. Юрен Новикурия, т.е. съдята прави това, което реши. Нулите абсолютно е, правото въжи. Има и държави членки, които имат приложение на националното право на съответните, т.е. прилагат определени разпоредби в националното право са заложените, но те не са много познати. Освен това, каква е, е, ситуацията на представените страни или на натуралните страни? Тоест, ние ще направим всякакви предложения по тези точки в нашето изследване, но едно е важно – трябва <clears throat> да се отдалечим от красивите понятия и трябва да ни е ясно, че принципите, така както са формулирани в моменти в държавите членки, се тълкуват по различен начин. трябва да се знае какво е тяхното приложение. Приложението може да не е грешно, но просто трябва да се знае какво е. по-моему, когато говорим за общи минимални стандарти, ние следва да имаме предвид система от общи принципи на гражданското производство. Както всички знаем, правният принцип не е норма в тесния смисъл на понятието, като задължително правило за поведение, а по-скоро е една правна идея, която има висока степен на универсалност, на обобщеност за да придобие юридическо действие тази правна идея, би трябвало да бъде общоприета, утвърдена и приложима. Поради това записването на подобни правни принципи в юридически или политически документи на високо ниво ги прави по-стабилни и ги извежда от това състояние на аморфност, на неопределеност и ни създава един нов образ. Лично аз така виждам системата от правни принципи на територията на Европейския, която би могла да действа на територията на Европейския съюз. Дали отделните национални системи са готови за това, е доста сложен въпрос. Но по-моему се, има видими следи, че системите постепенно се подготвят за подобни общи минимални стандарти. Много държави от Съюза а, и други европейски държави са пристъпили към кодификация на правните принципи в своето вътрешно законодателство по отношение на гражданската процедура. Ние в България имаме такава кодификация, но доколкото ми е известно, кодификация има във Френския гражданско-процесуален кодекс, в процесуалния кодекс на Швеция, в гражданско-процесуалните кодекси на Португалия и Литва. Тоест, националният законодател а, сам пристъпва към подобна кодификация. Ние знаем, че действат и съществуват множество модели и закони, които са ориентир за унифицирано законодателство в различни области. Пак ще дам при, а, пример с моделът закон по несъстоятелност на УНСИТРАЛ, но такива има и в други сфери – затова според мен малко или много правните системи национални вече се готвят и са свикнали да възприемат подобни а, документи, подобни правила като водещи, като ориентири за националното законодателство. Това ми дава увереност и надежда, че по-нататъчните усилия на европейския законодател към извеждане на подобни правила биха били успешни. А, общите принципи на ЕЛИ също за, са пример за подобно кодифициране. Благодаря. Thank you as well. Благодаря ви и аз. Тъй като не виждаме други въпроси, А, има въпрос, моля. Je voudrais poser juste... Искам и да задам един въпрос към професор Хенс за изследването, което те са провели. Бих се радвала на някои подробности. Разбира се, не всички въпроси да ни обяснява, които са задали, но методологията каква е и какви са реално хората, които са отговорили на въпросника. Много би ми било интересно да разбера дали де-факто практиците, потребителите, професионалистите са обхванати от този вид въпросник. Докладчиците са колеги от различните държави членки. Това са главно университетски преподаватели, теоретици, експерти. Ние имаме списък от заинтересовани страни, с които искаме да се свържим. Например, за България това са двама колеги, Господин Арабаджиев, с него имаме контакт, той е българския съдия в, в Европейския съд. Имаме колеги от Малта, от Румъния, от Кипър и винаги сме гледали при интервютата да имаме интервюта поне с двама съди и трима адвокати. При анкетата, която ви показах, имаме 30% съди и адвокати, които са ни отговорили. Искаме да повишим и броя на адвокатите, които ще включим в изследването. По отношение на онлайн анкетата имаме отговори от 70% хора, които са практици, които се занимават със съдебната практика. А просто а, ние съвсем целенасочено се обръщаме към съдиите, към съдебните камери, ка, камери и а, се свързваме съвсем целенасочено с хора, които знаем, че работят в, в областта. И съвсем на последно място Искаме да видим точно дефицитите на приложението на общностното право в областта на гражданския процес. И на следващо място, нашето желание е да имаме висок процент на специализация. Искаме да видим различните специфики при специализираните спорове, например, какви са проблемите, когато има финансов спор. Но това е голям проблем, защото адвокатите често нямат време за подготовка. По този начин искаме да изкристализираме най-добрите практики. Всъщност, Франкфурт на Майн. Ето, например, това е също финансова площадка, но там не се водят дела така, както в Лондон и това не е само заради езика. Тоест, е, има добри практики, които привличат е, съответни дела и съответни процеси. Благодаря, казва председателят. Още един въпрос. Аз имам въпрос към господин Хес. Вие казахте, че 50% от споровете в Лондон имат е, чуждестранен международен аспект. Както знаете, следващата седмица ще има референдум. И ако Обединеното кралство излезе от Европейския съюз, какви ще са последствията според вас за гражданския процес. С Британския институт за компаративно право, за сравнително право, говорихме именно по този въпрос. Преди две седмици имаше конференция за Брексика. И какво ще означава това за индустриалната площадка Лондон и за международното частно и гражданско право? Отговорът е, че е абсолютно неясно какво ще се случи. Защото всичките европейски регламенти ще излязат от сила след две, след две години най-късно. Какво ще, какво ще въжи тогава Брюкселското а, споразумение? Това няма да въжи, защото то е също споразумение, което е в европейски контекст. А и Европейския съд има компетенцията по тези протоколи. Може ли тогава Обединеното кралство да ратифицира споразумението от Лугано? Може. Може да се присъединят към, към ЕФТА. Това няма да е против желанието на Съюза. В противен случай, автономните прерогативи и компетенции на държавите членки ще въжат, които се простират за, от, които регулират отношенията с трети страни. Това е много несигурно. Има само 6 двустранни споразумения за момента. Някои от тях са подписани през 30-те години. Това е, била, е бил абсолютно друг свят. Тоест, нещата, включително и е, свободното движение на на решение в е, Обединеното кралство ще бъде много затруднено. В Лондон има високо квалифицирани експерти. Английските съди прилагат общностното право в момента, защото Великобритания е член на Европейския съюз. А всичко това ще се промени. Естествено, Обединеното кралство би могло да въведе автономни правила, които са много близки до европейските. Тогава обаче въпросът е защо искате да излезете от Европейския съюз. Но това би било практичен, практически път. Може ли обаче една страна по спор да се осланя на, на това, че английското решение е, ще бъде прието в Европейския съюз. Освен това, правното основание изчезва в един момент. А, тогава хората евентуално ще се преориентират към друг център. Моят стратегически отговор би бил, че трябва да се помисли дали не трябва да се създаде Европейски търговски съд, за да може търговски спорове да се решават в Европа и то да се решават ефективно. За това трябва да мислим. И то не бива да мислим негативно, а и положително. Как да създадем и да едно атрактивно съдебно пространство за всички заинтересовани страни. Може много да се получим от Обединеното кралство, но съвсем честно да ви кажа, моят приоритет е е Обединеното кралство да си остане в Европа. Благодаря. Не виждам други желания да, за изказване. Това означава, че може да продължим с по-нататъчните участници. The, the next panel is entitled uh, Policy op- Политически възможности и европейски компетенции в областта на, про... на гражданския процес. Това е заглавието на следващия панел. Оценката за, на европейската добавена стойност по отношение на минималните стандарти в гражданското право. Това е едно изследване, проведено от Магдалена Маливацка. Тя не е сред нас, но тя е подготвила видеопослание за нас, което ще бъде показано след малко, след презентацията на доктор Татьяна Ебас. Доктор Евас, имате думата за 5 минути. Yes, as... Здравейте, благодаря. Точно така, както вие представихте, ще се опитам съвсем накратко да ви разкажа за а, смисъла на изследването за европейската добавена стойност а, и методологията и начина на провеждане. И след това, когато пуснем а, клипа с Магдалена, ще видите по-подробно и съдържанието и резултатите от това изследване. Малко допълнителна информация за това какво представлява а, тази оценка. Това е е, средство, инструмент е, и механизъм за по-добро на организиране на политиката е, и така, както чухме тук от колегите, представители на малките и средни предприятия, как им е нужно а, изграждането политиката да стъпва на доказателства, а не просто да а, се говори най-общо. Така че това е един а, опит да се а, допринесе именно към този подход с а, качествени и количествени а, методи. Ето за това ние изградихме този проект а, и сега а, с новото междуинституционално споразумение, споразумение комисията споделя доста елементи с Европейския парламент и съответно ние имаме възможност да извършваме такива оценки. Това, което ще представим днес е първите заключения, но също така и как сме организирали самото изследване. Така че и хората по-ясно да разберат какво покриваме. А, значи количествен и качествен анализ. Качествено се опитваме да очертаем какви са липсите, какви са необходимостите в тази област и докато оценяваме съществуващите об, об, варианти за а, политиката с оглед на съществуващите пропуски, ние също така покриваме и принципи на субсидиарност и а, пропорционалност и така нататък, като а, свърз, се свързваме с различните други проекти, които ни помагат да разберем как най-добре да процедираме. Също така важни елементи са основните човешки права и други елементи, но също така колко ще струва на Европейския съюз най-общо и също така какви спестявания могат да бъдат генерирани от това законодателство на европейско равнище. Нашият доклад не разглежда подробно принципите, е, и правилата. Това е другия панел. Също така сме изключили и альтернативните методи за разрешаване на спорове и семейното право от нашето приложно поле. Но какво сме включили да ви покажа? Ето, по този начин ние възприемаме концепцията за гражданско производство. Може би не е точно, но по някакъв начин трябваше да определим полето на нашето изследване както вече чухме, има и различаващи се гледища за това какво се обхваща. Ето какво сме изключили. на екрана виждате и също така альтернативните методи за разрешаване на спорове и сме включили и ред въпроси, които сме се опитали да обхванем. Най-общ набор от принципи е, сме включили, като достъпа до съдилища, е, справедливост, ефективност, е, справедливи резултати. И така, в последната минута, с която разполагам, ще кажа, че сме се опитали да изчислим и какви са разходите. Имаше различни разходи, които се споменаха. Ние сме се опитали да ги групираме в няколко различни категории. Тук виждате основните видове разходи в трансграничните гражданско-процесуални а, дела и а, как да се намалят разходите. Три стъпки сме очертали. На първо място да се намали обема на това производство като цяло, на второ място да се изчисли какви са реалните разходи за самото производство като цяло от брой случаи, които сме идентифицирали. На следващото място сме се опитали да приведем в действие различните модели за намаляване на разходите спрямо различните варианти за политиката. А политиката какви варианти има, вие ще видите от клипчето, което ще пуснем. И така, с оглед на, на достъпните данни, се опитахме да направим това, тъй като много е трудно с. тези данни, тъй като няма много лесен достъп до надежни данни. общ всъщност 200, 20 000 евро беше единия пример, който взехме за разход за дело. и между 5 и 7 хиляди беше другия вариант. Това е само обща прогнозна стойност. А, зависи, разбира се, какви са данните, които взимате като входящи на основата на населението, на основата на експертните становища и така нататък. Подробности, които няма как в момента да засегна. И а, така обаче можем да видим като процент какви са вариантите за намаляване на разходите. Вариант едно е запазването на тъквото а, вариант 2 е общи минимални стандарти и вариант 3 е а, всъщност стъпка по-нататък в хармонизацията. Нашето заключение е, че вариант 2 е най-ефективният ефикасен начин за намаляване на разходите и а, също така обхващане на настоящите а, празноти и липси в системата. И Магдалена сега ще ви разкаже по-подробно как стигнахме до тези заключения. Сега е момента за филмчето. The purpose of this presentation is to introduce the main findings целта на тази презентация е да ви представим основните констатации на нашето изследване. Изследването беше поръчено от Европейския парламент и проведено от мене Магдалена Толибацка и Маргарита Санц и Роланд Блумайер от Блумайер и Санц. Тази, този документ цели да допринесе за оценката на европейската добавена стойност в инициативата на Европейския парламент. Основният въпрос е свързан с потенциала за добавена стойност при предприемането на законодателна инициатива от една от страна на Европейския съюз за общи минимални стандарти за гражданско производство. Ние обхванахме различни заинтересовани страни, произ... потребителите и други, за да видим какви са минималните стандарти. ние също така предприехме и качествено усилие а именно изследване на заинтересованите страни, както и упражнение за определяне на количествените разходи и ползи, ако се предприеме действие от страна на Европейския съюз. Докладът е разделен на три а, а, части, които, за които ще ви разкажа. Първата част започваме с целите на политиката а, а, на Европейския съюз в областта на а, гражданското право, а, взаимно признаване, доверие и обща, общо а, европейско правосъдно пространство. И така а, структурирахме четири а, категории от общи принципи. А, тези системи заимствахме от професор Нил Андрюс, но и добавихме към тях достъп до съдилища и правосъдие, справедливост на производството, ефикасност на производството и а, гарантиране на а, а, добър резултат. А, също така сме включили различни елементи, свързани с разходите, контрола на производството, достъпността на средства и други. Също така и включването на елементи от потребителското право, конкурентно право и правата за авторските права. Използвали сме и съдебната практика на Европейския съд и Европейския съд за човешките права. Това, което ние констатирахме е, че няма последователна система от стандарти в Европейския съюз. Често европейското законодателство съществува в добавка към националните производства и не е добре познато. Много малко знаем за това как работи на практика европейското гражданско производство, защото няма реални данни, надежни данни за това колко се използва, дали се използва и какъв е резултатът много а, важни въпроси остават на националното законодателство, а, а често а, това не е проблем сам по себе си, но а, се превръща в проблем в момента, в който гледаме на него от гледна точка на европейското гражданско производство. Резултатите не са задоволителни и още повече, когато остава въпрос за производство или за изпълнение на решение, европейските граждани не могат да очакват а, едни и същи или подобни а, процесуални гаранции в различните държави членки. В известна степен тези проблеми се идентифицират от а, академичните среди в литературата. От една страна има а, акцент върху по-доброто осъществяване, приложение и консолидиране на съществуващите правила за работа в посока на добри практики и по-добро приложение на съществуващите е, правила. От друга страна обаче, самите правила са обект на концентрация, особено що се отнася до проекта ELI е, на кончата е Юнидроа едно въведен, въвеждане на минимални стандарти, което, както предлагаме ние в нашия доклад, би могло да допринесе за а, е, двете страни на тази е, монета. Има, разбира се, и трудности в по-голямата хармонизация на производството в Европейския съюз. Все пак ние смятаме, че проблемите, които ние сме идентифицирани, могат да бъдат е, разрешени спрям, само с действия на ниво държава членка. Те изискват по-добра координация, последователност и систематизиране, което отива отвъд интересите на една единствена държава. Ето защо е необходимо само европейско действие само 12% от заинтересованите страни са доволни от настоящия подход на Европейския съюз към хармонизацията на гражданското производство и смятат, че това е достатъчно за преодоляване на трудностите в търговията и в трансграничните случаи. Във втората част ние разглеждаме варианти посредством които европейското действие в областта на а, общи минимални стандарти в гражданското производство би могло да се развие. А, различни заинтересовани страни отговаряха на нашето изследване и а, е, според тях има смисъл от сближаване на такова на тези правила и кодификацията им. По този начин биха могли да се постигнат най-добри пози за Европейския съюз. Първия вариант е свързан с събиране и консолидиране на съществуващите минимални стандарти в един инструмент. Това е а, всъщност най-малкото като ниво на действие, но също така допринася за запазване сравнително статуквото. Втория вариант е подробен преглед или пътна карта за последващо законодателство. Тук бихме предложили да се използва примера на европейското наказателно производство – като се очертаят и принципи, стандарти и добри практики в производството. Третия вариант е свързан с правно обвързащ инструмент, който съществува, който съдържа минималните стандарти и това е най-сериозното като а, действие, което може да се предприеме. Разликата между вариант 2 и вариант 2 не е само а, полето, което е едно и също, а, а начина по който а, се приемат от страна на Европейския съюз а, тези общи стандарти. Във вариант а, трети имаме а, моментално приемане на общи мерки, за разлика от втория вариант, където имаме по-голяма постепенност. Друг много важен елемент от общите стандарти е установяване на рамка за емпирични измерващи средства за изпълнението на специфичните производства, механизми и стандарти. Това трябва да бъде начин по който да се наблюдават и оценяват съществуващите стандарти. Като а, евентуална а, правно основание, ние сме разгледали член 81, 114 и член 352 от договор за функционирането на Европейския съюз. В, според а, член 81 Европейския съюз има правомощия в гражданско-правните области, които са свързани с трансгранични последствия едно по-широко тълкование може, което ние предлагаме, е, би включило в приложното поле и други области, които имат евентуален трансграничен резултат и е важно за общото ниво на взаимно доверие между съдебните власти, да има ефективно прилагане на решенията, както за вътрешни, така и за други решения в оглед на стандартите, които се прилагат в тях тези видове производства се разглеждат, макар при а, тях а, да се използват а, и принципите на а, съдебното а, сътрудничество в а, наказателно правни, наказателно-правната област. Ние приемаме, а, ние а, виждаме, че само приемането на един а, вид а, минимални стандарти създава а, проблеми, тъй като по този начин а, виждаме два вида системи, два, две категории производства. В а, третата секция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 И така продължаваме с а, следващият оратор. Това е доктор Йохана Енгстрам. Аз с интерес следа нещата, които се случват в парламента, нещата, които се случват в а, ЕЛИ, в а, Европейския правен институт. Много интересно беше изследването, за което разбрах от господин професор Хес. Сега, комисията от доста време се занимава с материята, но е, с какво правим? За момента правим едно фрагментирано хармо, хармониза, хармонизиране. Опитахме се да видим какви са проблемите и да се справим с тях постепенно. Ние сме отворени и сме много заинтересовани от нещата, които ще се случат в бъдеще и се питаме дали има неща, които може да направим сега е, и в бъдеще, що се отнася до гражданското производство. В продължение на продължително време са се приемали различни инструменти. В продължение на 15-16 години те съдържат разпоредби за хармонизиране на стандарти и основното правно основание е член 81, т.е. основната цел е да се позволи взаимно признаване на националните съдебни решения и тяхно свободно движение между държавите членки а също така създаване на минимално поне ниво на взаимно доверие. Разбира се, в един съвършен свят щяхме да имаме пълно взаимно доверие между държавите членки, без каквато и да било необходимост от законодателство. Всички щяхме да имаме доверие към националните системи на други държави членки, но за съжаление това все още не е постигнато. Имаме картата и там имаме член 47, който обхваща всички държави членки и може да се твърди, че до определена степен това също е мярка за контрол от страна на Съда на Европейския съюз, що се отнася до взаимното признаване и взаимното доверие. Е, Госпожа Толибака спомена за наказателно-правното измерение. И тук наистина е много интересно да се види как може в някои случаи в съда да се използва член 47, за да не се позволи взаимното признаване и взаимното доверие. В някои правни системи на някои държави членки това е възможно. Например, някои държави членки се противопоставят на Европейската заповед за арест, позовавайки се единствено и само на член 47. Но така или иначе основният проблем е, че е необходимо да създаде взаимно доверие. Така че от една страна имаме разработването на минимални стандарти, осигуряващи взаимно доверие. И виждаме, че има потребност или по-скоро желание за повече взаимно доверие, ние искаме да имаме повече хармонизация. Но понякога, когато слушам за взаимното доверие, задавам си въпроса дали искаме всички да имат равни права. Защото обикновено това е гледната точка, която се застъпва. Обаче това не е цел на член 81. Наистина, през 90 Трета година, когато бях формулирани принципите, те се основаваха върху идеята да има хармонизация, за да работи вътрешния пазар и да могат всички предприятия да имат приблизително едни и същи права, за да могат да функционират приблизително в едни и същи условия. Обаче няма правно основание, според мен, това да се направи днес. Това е много интересна идея, като концепция това е много интересно, но системата и директивата ни позволява да видим, като гледаме към член 114, че е много сложно да постигнем една директива с много общи, по-обобщени принципи в светлината на член 114. За това е, член 81, който се предлага в проучването, може наистина да служи евентуално като правно основание. Стои въпроса, трябва ли да направим нещо? Мисля си, че това е основният, първият въпрос, който трябва да зададем. И за това и проекта на Юнидроат и Европейския правен институт разглежда този въпрос. Разбира се, трябва да помислим кои други проблеми трябва да решим. И наистина не можем да мислим за правното основание и за каквото и да било друго, преди да отговорим на този основополагащ въпрос. Трябва да помислим за това преди хармонизирането на процесуалното право. Трябва да има конкретни проблеми, например връчването на документи, събирането на доказателствата и кое не работи тук, дали изобщо нещо тук работи, дали проблемът е в трансграничното измерение или в това, че потребителите могат да упражняват своите права в съответствие с директивата за правата на потребителите. Вече има законодателство, уреждащо тази материя, но може би трябва да се потърси друго правно основание, член 114, както вече казах, за да може реално да се упражняват правата на потребителите за да може реално да бъде приложимо съответното право. Така че, както казах, комисията е много заинтересована от това. С нетърпение очакваме да получим всички резултати от проучването. Искаме да видим кои са проблемите, които трябва да се решат. И трябва да решим дали наистина имаме сериозни, реални проблеми в взаимното доверие. Трябва ли да укрепим взаимното доверие? Трябва също така да видим каква е необходимостта евентуално да се направи нещо. Ние също така смятаме, че това е един процес, който ще отнеме известно време и ние трябва да отчетем това, защото материята е много сложна, има много аспекти. Защото в държавите членки има един бастион на процесуалното право и тук трябва да сме много внимателни. Когато става дума за наказателно процесуалното право, тук също е много интересно да помислим за Стокхолмската програма и пътната карта. И там са фиксирани 6 процесуални права. Също така има хармонизация по правата, например право на писмен превод, право на информация, право на правна помощ, правни консултации, правото на правна помощ от страна на адвокат. Също така е интересно да се види доколко сложно е за държавите членки да подхождат към преговорите ние виждаме, че това е една сфера, в която трябва много внимателно да отчитаме принципа на субсидиарност и принципа за пропорционалност. Ние мислим, че е необходимо да се предостави време, за да се смели цял тази информация, да се осмисли, ние имахме семинар миналата година по тази тема и тогава също започнахме да мислим в коя посока да поемем и сега Европейската комисия с голям интерес следи какво се случва. С нетърпение очакваме представянето на проучването. То ще бъде готово, както се очаква през декември. Разбира се, с голяма радост ще дойдем в парламента и ще представим нашата гледна точка в парламента и разбира се, ще изслушаме вашите гледни точки. Благодаря ви, госпожо Енгстрюм, за този много предпазлив подход. Лично аз бих казала, че имаме нужда от взаимно доверие, но трябва да се помисли и кои са подходящите пътища да се постигне това. За това съм съгласна с вас, че трябва да сме много внимателни, но също така би било добре все пак да постигнем някакъв напредък. И така сега има възможност за задаване на въпроси, изказване на мнение и становище. Господин Сиевка, заповядайте. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се. Това, което вие казахте, наистина ни предоставя много информация, за която да помислим, но разбира се, това е нещо много хубаво, защото трябва да помислим за това, до какви решения да стигнем и това е нещо, което те първо предстои да направим. И то ясно е, че ще ни отнеме доста време. Вие се спряхте на някои въпроси, които според мен са изключително важни. Но, разбира се, някои от становищата могат да бъдат и успорени. По време на предишния ни мандат говорихме за европейска правна култура, нещо, което да е основа за взаимното доверие. И Луиджи Берлингуер беше оглавил това обсъждане тогава. Спомням си как тогава мислехме за бъдещето, как искахме да изградим една обща правна уредба. И мислехме дори за една координация, съгласуване на правните системи. А сега ако си зададем въпроса как да изградим доверие, не съм убеден, че можем да намерим отговор, поне не и сега. Нещата отначало, отначало изглеждаха много лесни. И имаше определени инструменти, законодателни актове на общността, Брюксел едно, нещо към което съм много привързан. Всичко много добре работеше и би трябвало това да стане основание за доверие. Обече реално не се получи така. Защо? Смятам, че има политически проблеми, проблеми свързани с нагласите в обществото, защото това не е един чисто теоретичен правен въпрос, който обсъждаме тук. Гражданите не са наясно и никой не им помага да са наясно за това каква е ползата от използване на общностното право. Много често се изтъкват отрицателните аспекти. В много държави, членки на Европейския съюз, виждаме тенденция за връщане назад. Виждаме тенденция към самоизолиране, изграждане на стени и на бариери. И разбира се, това е една пречка пред изграждане на нещо, което да е общо, да е един общ проект. Това е пречка пред сближаване на различните правни системи. Това е нещо, което пречи на изграждането на доверие. По природа съм оптимист, но тук специално съм предпазлив. Това не означава, че съм песимист, но съм предпазлив. Що се отнася до едно стратегическо виждане, дългосрочно виждане на функциониране на една единна правна система в Европейския съюз. Не казвам, че това е невъзможно. А що се отнася до конкретното проучване? Кои бяха вашите респонденти? Кой отговаряше на вашите въпроси? Кой участваше във вашето проучване? Към кого се обърнахте за мнение? Също така, ако може да кажете също така и за географския обхват, къде са тези институции, в кои страни има повече оптимизъм, например, в кои държави членки може би цари песимизъм. И вторият ми въпрос е следният. По време на вашия анализ – вашите респонденти, до хората, до които сте се допитали, дали са набелязали някакви посоки за развитие на законодателството? Къде са въпросите? Къде са съмненията? На какво можем да се опрем, за да продължим нашия размисъл? Кои са жалоните, които ще ни позволят да начертаем пътя си към бъдещето. Благодаря ви. You... Дали бихте могли да отговорите по проучването? Госпожа Иванс, мисли си, че трябва да отговори госпожа Ивас. Your... Благодаря ви за изказването и благодаря на комисията. Нашата отправна точка беше точно това как да определим проблема и затова бяхме много предпазливи, затова решихме да извършим това проучване. Ние се ограничихме с обхвата на проучването на комисията. Също така имахме ограничения в ресурсите. Имахме само 163 респондента и професор Хес също говореше за това, че общата нагласа отразява нагласите, отразени в по-масштабното проучване. Установихме, че 81% от респондентите ни смятат, че е необходимо да се продължи нещо да се прави в тази сфера и професор Хес говореше за 88%. Така че наистина трябва да направим сравнение. Затова към кого се обърнахме. Стремихме се да охванем максимално широк спектър от заинтересовани страни, научни работници, работещи в съдебната система, максимално широк обхват. Искахме да осигурим от гледна точка на отговорите 30% научни работници, 16% съди, 16% правителство, 16% сдружения на юристи, също така такъв беше процентът и на обединенията на потребителите. И така, че не искаме да твърдим, че нашето проучване е абсолютно представително, но поне то дава известна представа за ситуацията. По конкретния е ви въпрос, да, наистина изборихме тези 21 принципа във всяка една от категориите и Искахме да видим дали те са важни или не за общите минимални стандарти и в нашия доклад може да намерите таблиците и диаграмите, които подробно отразяват това. За момента нямам време да се спирам подробно върху тези въпроси, но виждаме, че различни въпроси привличат, различна степ... привличат вниманието в различна степен. Би било много интересно да сравним резултатите от нашето проучване с тези на проучването на комисията. Нашата цел беше да започнем дебата, да направим някакви приблизителни за сега оценки. Също така има проблем с дефинирането и с обхвата, но трябваше от някъде да започнем и се стремихме нашият анализ да се основава върху анкета върху статистически данни от националните съдебни администрации, националните статистически институти. Това беше доста сложно, защото няма сравнителни данни. Трудно беше да сравняваме данните от различни държави членки. За това за да се придвижим напред, трябва да разберем наистина какъв е мащаба на проблема, защо не се използват сега действащите инструменти или те не се използват реално и резултатно. Тук се спомена за Брюксел 1. Трябва да мислим и да обсъждаме не толкова защо те, дали те работят или не, а по-скоро ако те не работят, защо. С нетърпение очаквам да получа повече данни върху които можем да се опрем в нашия доклад, особено количествените измерения, които съдържат доклада, така че за нас това също е една дейност, която те първо ще продължава. Благодаря ви. Госпожо Енгстрюм, дали ви искате да се изкажете? Аз мисля, че трябва. Аз съм работил с госпожа Толибака, говорил съм с нея доста, така че искам да допълня нещо. много е важно при такива проучвания да се работи заедно. Трудно е наистина да се получи информация. И това е моята молба. Молба към парламента. Ако, когато правите законодателни актове, на Карайте държавите членки да събират статистически данни. Това не е скъпо. Повечето държави членки имат възможността чрез съдебната си система да обхванат броя на делата и съдържанието на делата. Е, за исковете с малък е материален интерес там сме получили много точни цифри, защото там имаше задължение е, за събиране на статистика към държавите членки, но това не се отнася за други области. Сега ние анализираме всички бази данни, включително економическите бази данни и юридическите бази данни и се опитваме да разберем да направим заключение на базата на публикуваните а, дела и информацията за, за завършените дела, за водените дела. анализираме ги по различен принцип, трансграничност и така нататък. Но получаването на информация, това е много важно. Това са емпирични данни, те са ни много скъпи говоренето, с интервюирането на заинтересованите страни, това е вече нещо друго. Ние се опитваме да се свързваме именно с хора, които водят такива процеси. Съвсем целенасочено трябва да се пита Е, какво са преживели съответните респонденти. Ние съвсем целенасочено сме изготвили нашата анкета. А когато оценявахме регламента Брюксел 1, тогава събрах определен опит говорих с колеги от Испания, от Австрия, от Германия и тогава всъщност разбрах какви са истинските проблеми, как, как се признават решения от друга държава членка. Много неща не се казват по принцип и това е един основен сегмент в трансграничните дела. Имаме големи разлики и недоразумения между съдебните системи. И тук могат, може да се направят много неща. Ето, например, сроковете и други аспекти. Това са все е, много реалистични подходи. Сега изчисляването на разходите. Аз не съм експерт по това, но аз съм доста резервиран. Съвсем честно си казвам. Нямаме данните и е много трудно да се каже, ето, например, един процес от 10 000 е, с такъв един обмен евро се води по съвсем друг начин от един процес, който, има, който е в а, е, порядъка на милиони. Има жалби подавани от Холандия, Германия, има жалби от акционери. Говоря в момента за едно специфично дело, много известен производител на коли. И това е един огромен. Това е, това, се, това е един огромен процес с огромен обем, но ако имате един процес, който е който е в обем 10 000 евро. Ами, <clears throat> добре, този процес се води по много по-различен начин и тогава жалбата се подава в една държава, не в три едновременно. Много е важно да се види как реагират в подобни ситуации съдилищата? Как реагират, когато нямат езикова бариера, например? Аз говорих с немски съдии, които работят в които работят в гранични региони с Холандия. Те работят заедно с холандски съдии. Но в гранични региони с Франция ситуацията е съвсем различна. <clears throat> Там колегите работят, не работят с френски съдии. Имахме, например, под Брюксел едно. Е, имахме много повече решения, съдебни решения, които бяха признати в Германия от, Фра... от Полша, а не от Франция, например. И накрая. 83% за това, а, от отговорите, които казват, че трябва нещо да се направи. Какво означава това? Това означава всичките отделни инструменти да са съгласувани. Това трябва да се направи най-напред. Трябва да улесним, освен това, и достъпа до правните инструменти трябва да знаем обикновеният съдия или пък обикновеният адвокат. Той е работил най-много пет пъти в годината с тези европейски инструменти. Много е трудна подготовката за такива дела, така че трябва да упростим нещата тук. Ето, насоките са много добри. Те много помагат но мисля, че на ниво европейски инструменти много може да се направи. И другото е специализация, не само при адвокатите. Да, има адвокатски кан- канцеларии, които работят а, в трансгранични главно в трансгранични региони, но същия процес трябва да намери отражение и при съдиите. Има много добри примери. Ето, например, сътрудничеството с ХАКСката конференция по международни дела. Това също беше една, едно хубаво мероприятие. Т.е. да отправим поглед не само навън, а и навътре. На следващо място. Да, вярно е, <clears throat> много е важно взаимното доверие. И трябва да продължим. Трябва да докажем, че нещата функционират тези трансгранични спорове, доколкото те се случват, много от тях могат да бъдат доведени до успешен край, именно в един такъв е, контекст. Благодаря за този оптимизъм. Що се отнася до сътрудничеството, искам да ви попитам до каква степен ви помагат е, Евроюст и е електронното правосъдие. Какво е отражението в анкетите? Отговор. Е, да, ние, се, ние, се, ние знаем, че всички тези мрежи се използват, но това е моето субективно отношение, е, е впечатление. Групите са много хетерогенни и много често, когато правим интервюта, е, хората са, идват от най-различни области. Това е хубаво, но от друга страна това е и доста опасно. А на, на следващо място, в е, самите държави членки, представителите на тези мрежи, те са също много хетерогенни. И най-важно е езиковият проблем да бъде преодолен и да се накарат съдиите да работят едни с, с други. Това, това функционира, това работи. А, вече разбирам, че, например, когато става дума за а, едно семейно дело под Брюксел 2, когато един съдя не е много наясно на какво правно основание да положи а, делото, той се обажда на колега. И това е именно основата за по-нататъчното доверие. Ако това поощрим, то, поощрим, то ще направим огромна стъпка напред. Господин Цвевка. Благодаря. Просто да допълня това, което казвате, господин професор. Съгласен съм с вас, трябва да говорим с е, хора от различни страни, които имат директен опит с това как работят институциите в техните страни, които говорят и чужди езици, които участват и в изследвания. Така е. Според мен обаче важното е следното – за познаването на общностното законодателство. Защото някои инструменти не се използват в държавите членки, просто защото хората не знаят за съществуването на тези инструменти. Много пъти сме казвали обмен на мнения, обучение, това е страшно важно. Трябва да поощрим колегите да учат чужди езици, освен това. За някои хора това може да е трудно, но по принцип семинарите, които се организират, обучението с нашата финансова подкрепа, нека, нека уточня и това, всичко това би трябвало да допринесе за един каскаден ефект. Важно е популяризирането на знанието. Знанието, което да достигне до всички представители на съдебната професия. Да достигне и регионалните равнища. Спомням си за една бизнес дама от Франция, която имаше френско решение. Тя дойде в Полша, френско съдебно решение, всичко се водеше под Брюксел едно. И един полски регионален съдя каза, не, не, е, не може да приемем това решение. Ще имаме нов, е, ново дело, ще се води в Полша. Аз се свързах с министъра на правосъдието. Министърът на правосъдието се свърза с председателя на съда и слава Богу, нещата се уредиха, но се вижда колко непознати са европейските инструменти. И на последно място. Изследването, което се провежда е, към комисията, се обръщам сега. Имаме определени инструменти, <clears throat> имаме индикатори и репери, които могат да се прилагат в гражданския процес. Може да мислим тук за определено адаптиране, може да мислим за определено измерване на тези инструменти. Може да има нещо по-полезно, е, по-полезно така, че да направим по-адаптивни инструментите, с които вече разполагаме. Благодаря. Е, предлагам да продължим с последния панел за тази сутрин. Това са големи проекти в тази област. Юнитруа, например, е, ще дам думата на господин Нил Андрюс от университета в Кембридж и на председателя на мрежата за <clears throat> на, на мрежата от съвети за съдебната власт. Това е госпожа Абат. И накрая доктор Силис от Хакската конференция по частно международно право. И така, давам думата на професор Андрюс. Uh, thank you very much indeed, um, Madam Chair, and uh, good, good morning. Благодаря. Добро утро, дами и господа. Радвам се е, да видя, че така добре се справяме с времето. Е, за мен е малко трудно да направя тази презентация. Ще се опитам, защото не съм свикнал аз а, се обръщам към хора пред мен, към хора зад мен. Не съм свикнал да има такава, а, так, так, такава аудитория. Но ще продължа. И така, Юни Труа, нашето седалище е в Рим. А, и другата организация, ЕЛИ, Европейския правен институт, се сътрудничат по един проект, който се занимава с гражданското право. Целта е да се произведе, да се достигне до един комплект от меко закон, меки правила. Имахме работни групи, групи, които се занимаваха с гражданския процес – и се, нашата работа беше основана на принципите на гражданското право. нашите резултати през 2006 година бяха публикувани от Кембридж Прес. Казах, нашето седалище е в Рим. Работим и с Американския правен институт от Филаделфия. Бях много доволен да участвам в този проект като представител от Англия. От европейска перспектива искам да кажа, че повечето колеги бяха от, от страни, в които не се прилагаше прецедентното право. Общият проект ще бъде, когато бъде завършен, ще бъде един от най-задълбочените проекти и вероятно ще бъде най-актуализираната амалгама на гражданското право в Европейския съюз. Аз съм сигурен, че тази редица, този комплект от документи ще има много силно влияние в Европа, но да не съм прекалено оптимистичен. Проектът до 2004 година даде, зададе рамката в която се движи нашият европейски проект в момента. Европейският проект започна през октомври 2013 година. Бе организиран един брейнсторминг в Виена, след което започна първата фаза на проекта. Е, тя включваше три основни теми, а именно услуги, защитни мерки и доказателства. Времени защитни мерки. Имаше работни групи, които бяха установени и работеха до есента на 2014 година. През 2015 година бяха създадени още две работни групи. Те се занимаваха с Е, професор Хейс бе докладчик. Те се занимавах, занимаваха с, с хартата на човешките права и задълженията на адвокатите. През 2016 година бяха създадени още работни групи. Желаем всичко добро, защото те се занимаваха с много трудната тема за разходите с решенията, с съдебните решения и с структурата на е, гражданското правораздаване. Това, е, е това са раз, различните фази, през които проминахме до момента. Тези отделни проекти ще бъдат ще бъдат включени заедно и ще създадат този комплект от меко законодателство. А този проект се ръководи от една група на, висока, на високо равнище. Нашата цел е, както казах, да създадем меко законодателство, като стъпваме на, на експертизата, на, на знанието на експерти. Опитахме се да създадем баланс между теоретици и практици. Но нека не подценяваме силата и обхвата на мекото законодателство. През 2004 година бяха създадени основни принципи и те бяха преведени навсякъде в света, включително на китайски, руски, японски, испански, арабски. Трябва да отбележа, че първият проект се занимаваше с принципи, а не толкова с правила. Но неофициалното третиране на правилата е зависи от а, принципите, които бяха публикувани през 2006 година от Кембридж Юниверсити Преса. Тези правила не бяха представени като официален документ. Затова те са най-меката форма на мекото законодателство. Те не са официално ратифицирани. В момента проектът, който се води, има две цели. Първата цел е да се достигне до комплект от общо приемливи правила на равнище, където те дават практическо ръководство, но избягвайки тенденцията за процедурните правила да, да са прекалено подробни, да са прекалено прескриптивни и правила, които да описват всякакви възможни възможности. Втората цел е да се дадат насоки, да се даде правила, да се създаде меко законодателство в Европа. Европейското измерение е много важно. Най-напред няма тук американско участие, няма китайско участие, всички работни групи са съставени от европейци. На второ място, националните правни системи, които е, бяха обхванати и от които получи, почерпихме вдъхновение, всички тези системи са европейски системи. На трето място, проектът е подготвен както на английски, така и на няколко други европейски езици. На четвърто място работните групи са доста чувствителни към европейското общностно законодателство. И така, в обобщение, мога да кажа, че впечатлението ми е, че текстовете, в които имах директно участие, тези текстове са доста ясни, доста стройно, стройни. Те очертават нормите, правилата и не се занимават толкова с общите принципи или пък може би не се занимават толкова много с минималните стандарти, но всичко зависи от дефиницията на минимални стандарти и принципи. Въпреки това, не може да се отрече, че правилата сега в Европа включват много принципи, които са необходими и идентифицируеми. И тези принципи са били идентифицирани именно от нашия проект. И това е нормално, защото това е част от процедурния дискурс, това е част от нашето наследство и то не само наследството на Европа. Методологията на работните групи беше да не откриваме отново колелото, а да се опитаме да, сме, да приложим един включващ подход. Например, по отношение на доказателствата, имаше много принципи, които трябваше да бъдат вземе, взети предвид. За разлика от това, що се отнася, отнасяше до обжалването и до хартата, там имаше много малко неща, които можеха да бъдат определени като основни принципи. Що с, заради економически, поради економически причини, проектите бяха подготвени в много кратки срокове. Изготвихме доклад, доклади от работните групи. Тя, тези доклади бяха представени в Рим. Работните групи работиха в свободен дух – както казах, в една много гъвкава а, рамка, заложена от принципите на Друа и Ели. Тъй като принципите, заложени от тези е, две инст институции, е, тези две организации, е, те са с много високо качество. Ние смятаме, че те отразени в нашата работа ще имат много добро, много голямо, много силно влияние. И така, ние се опитахме да се освободим от националните характеристики. Духът, в който работихме, беше дух на положително вдъхновение, въпреки че се опитвахме да контролираме ентусиазма си. В същото време се опитахме да останем реалистични и ангажирани. Ние анализирахме националните процеду... процедурни правила, и направихме следните основни заключения, с които ще приключа най-напред. Естествено, във всички национални системи има голям обем от терминология и, тех, и техникали. Въпреки това, ние се опитвахме, опитахме да използваме терминология и език, кой, който не е обвързан с някоя създадена специална национална система. Освен това, видяхме, че има огромни разлики по някои теми и то институционални разлики. Така че беше необходимо да признаем съществуването на фундаментални разлики. Тези разлики искахме да бъдат отразени, а не просто загърбени. За, за На трето място – Естествено, ние създадохме, опитахме се да създадем правила, но ние също така знаем, че тези правила един ден може би ще се използват и може би даже ще се прилагат от съдилища в държавите членки. Когато съдиите биват, биват, биват назначени, биват, биват заплащани, ако имат късмета, излизат в пенсия, накратко работят и прилагат тези принципи. Тези правила ще се прилагат, надяваме се, във всички е, съдебни системи, но те трябва да отговорят и на техните нужди. За това проектът трябва да остане реалистичен. В същото време е свободен от е, депримиращия ефект на най-малкия знаменател. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Е, презентацията беше много вдъхновяваща беше презентацията. Благодаря за това. Може би може да се изправите и да говорите. Защото вие, вие съжалявахте в началото, че трябва да седите и да изнасяте вашия доклад. Е, много благодарим. Даваме думата сега на госпожа Абат. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря и за поздравлението ви. Наистина е чест за мен да участвам тази сутрин в вашето събитие и моят предшественик успя да се изкаже веднъж в е ваше събитие преди това. Нашата организация се състои от 24 да членове, плюс 15 наблюдаващи участници и също така 6 съвета на съд съдебни съвета от държави, в които е по-различна ситуацията. Ние целим да се включим в диалог, да увеличиме сътрудничеството между различните съвети и да допринасяме за по-доброто и ефективно правораздаване. Не е тайна, че времената са доста предизвикателни за много от съдебните системи, включително държавите членки на Европейския съюз. Нашите членове работят заедно, за да подобрят е, своите системи. Ние способстваме за е, сътрудничеството им, е, окоръжаваме е, всички проекти, които са свързани с съвместни действия, така че стъпка по стъпка да има обща европейска съдебна култура. За тази цел трябва да идентифицираме и да разпространяваме споделените принципи, е, цели и практики. Ние също така допринасяме за различни отделни проекти. Ние имаме а, различни а, насоки, а, като правила и а, начини за действие в най-различни области, като съдебната дисциплина, настъня, а, назначаване, освобождаване и така нататък нашата организация напоследък участва в голям проект за идентифициране за независимостта и отчетността на съдиите. И сега очакваме да видим какви ще са резултатите положение, по отношение на показателите за оценка на съдебната система и също така важния скорборд, който е а, таблицата с измерими показатели за оценка. В този смисъл ние можем да предложим на европейските институции една перспектива по юридически и други въпроси, свързани с правосъдието, както и можем да предоставяме съвети при подготовката на европейското законодателство. Повечето от членовете и наблюдаващите страни в нашата организация са компетентни и могат да, да предоставят своите съвети и становища по такива въпроси. В този смисъл ние можем да предоставим перспектива на, на европейските институции именно и по тази тема. Ето защо участието ни в настоящия работен форум е изключително на място. Идентифицирането на общи стандарти и принципи за гражданското производство в държавите членки на Европейския съюз е положителен елемент в областта на за засилването на взаимното доверие в общото пространство на, на ПВР. До момента обаче няма достатъчно последователност и е нужна повече координация. Ето защо нашата организация приветства идеята за идентифициране на минимални стандарти за гражданско производство, тъй като това от една страна ще допринесе а, за вече съществуващото европейско законодателство и от друга страна ще способства за принципа на взаимно доверие и така различните системи правосъдни ще предоставят едни същи права на различните страни. Европейското сътрудничество стъпва на две различни ни правни основания, член 81 и член 114. В, случая, в единия случай имаме и а, различни директиви и регламенти, а, да речем за приложението и а, препознаването на съдебни решения. Член 114 се използва в законодателство, което няма трансгранични елементи, свързано с вътрешния пазар, като защита на потребителите, защита на интелектуалните права и така нататък. Като резултат от това, развитието на гражданско-процесуалните права не е последователно и проекта Ели Юнидроа е добра възможност да се установи последователна гражданско производство с минимални стандарти, прияти от всички държави членки. Това ще допринесе и за по-добра правна сигурност, както и за правото за достъп до правосъдие, член 47 от Хартата за човешките права и член 6 от Харта за човешките права. Три момента има, на които може да се спрем. Според протокол 21 и 22 от договор за финансирането за функционирането на Европейския съюз, в които се включват и Ирландия, Обединеното кралство и Дания, няма възможност за такова действие, ако се използва член 81. На следващо място, според Европейския съд този последователен подход, който се предлага е най-подходящ, за да може да се вземе предвид разликата между различните съдебни системи. Ако приемем този последователен стъпков подход, най-добре би било да се ползва директива. Все пак обаче трябва да сме внимателни, защото е много важен въпроса. Ето защо би било необходимо европейските институции да изчакат до резултата на проекта Ели Юнидроа и внимателно да го разгледат. След това могат да се подготвят а, различни варианти за директиви, които евентуално да обхващат различните области, а, така а, очертани от работните групи на проекта, като а, предварителните и защитни мерки и също така да се а, мисли за общо а, гражданско производство. Според мен този втори вариант е по-добър, тъй като а, така в Европейския съюз ще се очертае обща структура и след това ще се навлезнат в подробности с регулиране на различните аспекти на тези общи елементи. Що се отнася до основните човешки права, освен 47 на а, хартата и член 6 на конвенцията, също и член 13 от а, конвенцията а, за правата на хората с увреждани на Обединените нации, про, прията в Европейския съюз от 26 ноември 2009, прият от Европейския съюз с решение на съвета, в този член се казва, че държавите страни по конвенцията трябва да осигурят права на хората с увреждания на равно основание с всички останали, за да способстват за ефективната им роля като преки и непреки у участници, включително като свидетели във всички а, производства, включително на различните етапи от производствата. Повече от 80 милиона души с враждане има в Европейския съюз. Ние трябва да гарантираме тяхната правна защита и пълноценно участие. В а, държавите членки с а, върховенство на закона. В съдиите имат задача не само да защитават основните права, но също така и да въплащават тези думи, а не те да остават само думи. Също така бих подчертала накрая, че минималните стандарти в Европейския съюз могат да се ползват от помощта на нашата организация с мнения и съвети по конкретни въпроси. Тук беше говорено сутринта за статистиката. Ние можем да предоставим също така и гледища а, за проекта за правила от а, различни гледни точки. Благодаря и за това предложение, което направите накрая, госпожа Бат. И преди да направим дискусия, давам думата на госпожа Селис от Хакската конференция. Благодаря, госпожо председател. Здравейте на всички. Благодаря на Европейския парламент за тази покана. Направя съм PowerPoint презентация, така че нека да я започна с нея. И така, ще а, говоря за конвенциите, какво представляват те. Много чухме за различните фактори в гражданското производство тук и тук имаме връзката между Европейския съюз, неговите държави членки и трета страна, в случай, че те разбира се са страни по конвенцията. Например, ако Обединеното кралство напусне Европейския съюз, тази конвенция ще се е, прилага, защото и Европейския съюз, и Обединеното кралство е, са членове на тази, са страни по тази конвенция. Тъй като Обединеното кралство е много активен член и страна по конвенцията. Съвсем накратко ще е, обясня нашите нашата всъщност и действие. След това връзката с проекта Ели Юнидроа и накрая ще се спрем на двете конвенции, а, защото те са с а, много голямо въздействие върху работата на парламента и ще ви разкажа и защо. А, ето Яхакската конференция, ето това е снимка за частно международно право. Световната организация за трансгранично сътрудничество в гражданско-правни и търговски въпроси. Също така обхващаме много видове законодателство, включително за, на различни области. В момента говорим за софт law, и мекото законодателство. Ние сме започнали да разработваме нещо такова. Виждаме, че то е ефективно. И може би все пак може да се каже, че това е бъдещето за много организации в момента. Това, което имаме като последен инструмент, който разработваме е именно един инструмент, който показва ефективността. виждате нашите членове на картата. Доста широко поле на действие имаме. Ще ви обясня каква е връзката между проекта Ели и Мидруа и нашата конференция. А, ние сме наблюдател в заседанието на проекта, а, така че изрично споменаваме а, Конвенцията за връщане на документи в съдебни производства. Също така сме а, на същия принцип и с някои други организации. Покриваме темите, свързани с а, нашите припокриващи се полета на действие. Каква е разликата? разликата между проекта Ели Юни Труа и нашата конвенция. Всъщност при нас няма а, реални правила за предоставянето и връчването на документи а, и приемането на а, доказателства а, и достъп до а, правосъдие. Ние всъщност градим мостове между различните традиции в а, съдебните системи. 81 а, члена има в нашата организация, така че ние обхващаме всички възможни традиции и видове съдебни системи. И а, нашите правила, а, разбира се, в Ели и Юнидроа има реални правила. Това е разликата между двете организации. Нашите а, конвенции а, са свързани а, с различни елементи. А, но всички държави членки са членове на а, Конвенцията за апостила. А, почти всички са вече членове на Конвенцията за връчване на документи. 10 още а, предстои да се присъединят към една друга конвенция, така че всички европейски държави членки да бъдат страни по всички хакски конвенции. Конвенцията за апостила, знам, че не се занимавате с този въпрос на това заседание, но това е много важно предвид работата на Европейския парламент по тази тема. По тази конвенция се улеснява обращението на официални документи и се улесняват различни формалности, свързани с апостила. Имаме много участващи държави, има 112 страни по тази конвенция. Това включва и Бразилия, Китай, Чили, Косово, Марокко. Само през 2016 година се присъединиха тези държави също така Катар, Иран, Канада. Така че, наистина, апостилът е един много важен инструмент, който се използва много често. И какво е значението за парламента? Както ви знаете, само миналата седмица Европейският парламент одобри регламента за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез упростяване на изискванията за представяне на определени официални документи в Европейския съюз. И за това е толкова важно за нас да знаем какво се случва в тази тематика. Разбира се, Конвенцията за постила ще продължи да се прилага и в държавите членки на Европейския съюз. Така че ние ще продължим да работим и ще продължи работа между държавите членки на Европейския съюз, що се отнася до такива документи. Преминаваме вече към електронен формат. Имаме е, компонент, който се нарича електронен апостил и също така имаме електронни регистри. Много бързо се работи по тези проекти. В най-скоро време те вече ще започнат да функционират пълноценно. И Разбира се, в центъра на моето изложение е Конвенцията за връчване на документи. Например, документи за екстрадиция, нещо, което е много важно за страните по договора. Тази конвенция се упоменава изрично в проекто правилата, разработвани от Европейския правен институт и ЮНИДРОА. Тази конвенция обхваща 71 страни по конвенцията и наскоро се присъедини, например, Виетнам към тази конвенция, така че, както виждате, имаме най-широк обхват от държави. Тази конвенция има отношение към работата на Европейския парламент, както вие знаете, защото на 26 февруари Европейския парламент упълномощи Австрия да подпише, ратифицира и Малта също да се присъедини към тази конвенция. Така че в най-скоро време ще имаме и нови страни по тази конвенция. И важни са членове 15-16 на тази конвенция, защото те са разпоредби от материално-правно естество – те са свързани с защитата на обвиняемия и това се отнася до съдебни решения по подразбиране и преди и след изнасянето на подобни съдебни решения. Също така тези принципи ще бъдат въплатени в правило 3 на проектоправилата на Европейския правен институт Юния Дроа. И разбира се, тази конвенция за връчване документи е основа за други конвенции, както впрочем и основа за член 19 на Европейски регламент за връчване на документи. Знаем, че и в френското законодателство е отразена тази разпоредба, която се съдържа в член 15 и 16. Всъщност, конвенцията се прилага към трансгранични хипотези, а не хипотези само отнасящи се до вътрешното право. Защото всичките ни конвенции се отнасят към трансгранични ситуации. И това обхвата на нашите конвенции. Ще ви дам пример за разпоредбите член 15 тук се предвиждат гаранции за правата на обвиняемия, ако той не се явява пред съда, но могат да бъдат връчени определени документи, официални документи, които следва да бъдат разгледани от съда. Това е значението на член 15 и колкото повече правни норми отразяват принципа заложен в този член толкова по-добре. Просто исках да ви посоча, че тази разпоредба също така е отразена в проектоправилата на Европейския правен институт и ЮНИДРОА. И разбира се, ние с голямо нетърпение очакваме да видим какви ще бъдат последващите стъпки, промени. Благодаря ви за вниманието, благодаря ви за това изложение. Имаме време в момента за въпроси, отговори, за изказване на мнения. Господин Радев. Председател, благодаря за подробните доклади, които току-що изслушахме в този панел. Аз имам няколко въпроса към професор Андрюс. Дали е възможно е, и реалистично да мислим, че може да използваме проекта Ели ЮНИДОРА за основа на бъдещо европейско законодателство? Под каква форма да бъде то софт или задължителни инструменти? И мислите ли, че има някои правила, които са по-важни и задължително трябва да бъдат включени като минимални стандарти? И какво би било най-подходящото правно основание? Благодаря ви. Um, да, разбира се. Това всъщност е въпросът с главно В. Много се ви благодарен за това, че поставяте този въпрос. Трябва да се каже, че това не е въпрос, който се поставя така директно, но е ясно, че дейността, в която участвам, не цели да бъде безплодна теоретична дейност. Има твърде много примери за това, за съжаление вече, за подобна дейност – не се опитвам да заобиколя, да избегна вашия въпрос, но смятам, че не трябва да подценяваме значението, влиянието на добре обмислените, добре изпълнените проекти от по-общо естество, в които участват хора, представляващи различни гражданско-правни традиции. Всички тези хора имат с какво да допринесат. Те трябва да споделят своите идеи, тези идеи следва да бъдат обсъждани. И аз говорих тази сутрин думата амалгама. Отначало исках да използвам думата размисъл, но всъщност си мисля, че по-добре да използвам думата амалгама, защото това е една дейност, която се основава върху идеята за създаване на един съобхватен набор на общоприемливи правила. Тук не става дума за някакви пазарлъци, за някакво посочване, чии принципи са по-добри, чи не. И така, говоря, че това трябва да бъде набор от норми, от правила, а не принципи. Разбира се, има най-различни идеи, които се предлагат на нивото на Европейския съюз, в Европа като цяло, но интелектуалното, юридическото влияние, влиянието на юриспруденцията е нещо, което искам да изтъкна особено силно. Благодаря ви. Трябва да признае, е, че почвам да ставам все по-объркана, е, защото се говори за различни правила, стандарти, за инструменти с незадължителна сила и т.н. Разбира се, има нужда от един набор от е, дефиниции, от общо разбиране и това трябва да бъде в основата на всичките ни документи. Бихте ли могли да ни запознаете с графика на работа на вашата работна група? всеки ден ни напомнят за този график. И понякога дори повече от веднъж на ден. И а, все пак продължавам да дишам и дори да се движа. Както вече казах, графикът е доста напрегнат. Предвижда се проектът, който започна, обхващайки три мерки, обезпечителни мерки, събиране на доказателства и връчване на документите, че той трябва да бъде окончателно завършен през 2000, края на 2017 година. Очаква се, че, че през 2017, малко по-късно, вече ще бъде финализиран този проект. Всъщност не мога да ви дам гаранции за това, че този проект ще стигне до крайната гара на време, но с доста голяма степен на сигурност мога да кажа, че някои от компонентите на проекта през 2016 вече ще добият доста ясни очертания. Това не е нещо, което се развива безгрижно и безразборно. И разбира се, нямаме 10 години на разположение – наистина вече е набрана скорост и има значителна степен на дисциплина при изпълнението на този проект. Благодаря ви. Благодаря ви, професор. Аз. Съвсем накратко. Не смятам, че проектът като такъв може да стане предмет на европейско законодателство но има много вдъхновение. Ето, например, сега говорихме за Хакската конвенция за услугите. Една конвенция от 70-та година. Аба, Индин, ИЛ... Извинявайте, за конвенцията за връчване на документи. Но И ние в момента говорим за връчване, но става дума за електронно връчване, за връчване между търговски, търговци. И тук европейският законодател трябва да помисли за определено регулиране. Е, така трябва да се развиват работите на европейско равнище. Меко е законодателството, защото създаваме един моделен подход, който вдъхновява и мисля, че това е в крайна сметка задължението на, на учените да създават подобни модели, които в последствие да се обсъждат и да стават реалност. Това спомням си, че вчера говорихме за е, дигиталното, за цифровото правосъдие. Всъщност ние непрекъснато говорим за този аспект. Благодаря ви за това, за тези вдъхновения, за тези предложения. Мистер Свевка, а мис Госпожа, господин Цвевка. Благодаря. Накратко. Защото мисля много е важно в в рамките на плановете на професор Андрюс да подчертая следното. Имам чувството, че ние говорим. И говорим, говорим, но не се приближаваме към заключение до каква степен мекото законодателство ще стане важен елемент от функционирането на Европейския съюз. Знаем, че има някои елементи, но тези елементи понякога са, не могат да бъдат загърбени. Те са необходима част от законодателството. Но все пак, до каква степен това меко законодателство може да замени твърдото законодателство. Каква е неговата същност? И как създаването на меко законодателство може да е предмет на, национ... на на контрола от националните страна на националните парламенти. Госпожа Парлала, аз съм от секретарията на Юри. Искам да попитам за колективните искове. По този повод имаше резолюция на парламента и съобщение на комисията, които вървяха в посока на, на един по-общ подход, унифициран подход към колективните искове. Може ли, моят въпрос е, може ли минималните стандарти да, от, да имат някаква, някаква връзка с колективните искове и да ги улесняват? Аз искам да отговоря на въпросите. Да, казва председателката и можете да ни кажете каквото пожелаете. Сега за колективните искове. Този въпрос бе обсъждан в, е, по време на брейнсторминга в, наш, в нашия формат в Виена. Е, това е просто а, е, много важен въпрос. Горещ картофе. И е, не е разумно решихме да се занимаваме с този въпрос в проекта. За момента сме го оставили на заден план. Колективните искове. Професор Хес, и на двата въпроса ще отговоря. Кратко. Е, е, препоръката е наистина меко законодателство. Чрез нея се отлага действието на определени директиви в държавите членки, но тя не решава проблемите. Това е дефицит. И виждаме, ето, в това голямо дело, за което говорих, между Германия, Холандия и Франция, а, тук нещата не се случват, няма да се регулират с меко законодателство. Но препоръките като меко законодателство са добри, защото те карат държавите членки да помислят върху смисъла на определено законодателство. И на следващо място Европейския съюз регулира разликите, които се споменават в препоръките. Когато обаче се правят препоръки, моята препоръка е парламентът да види тяхното съдържание, защото а, препоръката е вид преюдициално решение на е, към или по-скоро предверие към следващо законодателство. И Важно е тези, които са заети в процеса да действат и, на двата, и в двете фази, т.е. при изработване на препоръката и при изработване на законодателството. председателката. А това беше много вдъхнови, вдъхновяваща сутрин. Имаме си, естествено, разбрахме какви са приоритетите, какво трябва да се направи. Много благодарим за всички коментари. Благодарим на всички презентации. И така, ще дам думата на господин Радев за заключителни думи. Той е нашия докладчик. Докладчик по тази трудна тема. Моля. Председател, да благодаря сърдечно на всички участници в днешната дискусия, че успяхте да ни представите вашите виждания по въпроса за общи европейски минимални стандарти в гражданското производство. Днес получихме много ценна информация, която ще бъде много полезна при подготовка на проекта за доклад. На всички ни е ясно, че правилата за гражданското производство са трудни за хармонизиране – Знаем също и, че определението на общи минимални стандарти в гражданското производство няма да стане с едно действие. Но аз мисля, че по-нататъчната хармонизация е желателна и е необходимо да се постави началото, за да можем бъдеще да надграждаме постигнатия напредък. Мисля, че с общи усилия ще успеем да поставим началото на този процес, като се надявам всички да работим ползотворно за създаване на един добър доклад. Благодаря ви за вниманието.